Buongiorno a tutti, io penso che si debba cominciare. Добро утро. Предлагам да започваме. Английски язик е на втори канал. Време е да започваме. Участие, защото в 10 часа е предвидено гласуване. Е, abbiamo ospite questa mattina il ministro С нас е един виден гост тази сутрин. Господин министъра Синкия Вичус, министър на транспорта и комуникациите на Литва. съответно е и действащ председател на съвета към момента. Имаме 40 минути с господин министъра. Първо искам да го приветствам с добре дошъл. Надявам се, че 6 месеца председателство на Литва ще, е ползотвор... ще са ползотворни. Аз съм убедена в това. На нашата комисия ще посети Литва понеделник, следващата седмица. Това ще е първото ни посещение на вашата страна, откакто сте председатели. И така, заповядайте, господин министр, имате около 10 минути. Дякую Юмс Гербема Пирминке. Герб... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията, благодаря ви, че ми давате тази възможност да представя приоритетите на нашето председателство в областта на далеко съобщенията. На първо място искам да благодаря на колегите преди нас, Ирландското председателство и по-конкретно колегата господин Раби и неговия екип, които с вашата подкрепа и насърчение постигнаха сериозен напредък по въпроси от значение за цяла Европа. Както знаете, Литва е първата от балтийските държави, която ще поеме председателството на съвета. Всъщност, преди по-малко 10 години, през 2004, бяхме свидетели на една повратна точка в историята на нашата страна, когато Литва стана пълноправен член на европейското семейство. Искам да подчертая, че Литва ще се опитва да гарантира стабилен, непрекъснат нормотворчески процес, като един честен посредник, привличащ всички заинтересовани лица в този процес. Ние отчитаме ключовата роля на парламента в процеса на вземане на решение, особено след приемането на Лисабонския договор. По време на нашето председателство ние ще се стремим към конструктивно, ефикасно, взаимно изгодно сътрудничество, особено с комисията ИТРЕ. Нашите усилия ще бъдат насочени към възстановяване на доверието в европейската економика, насърчаване на економическия растеж, заетостта и единния пазар. Също така, осигуряване на финансова стабилност, подсилване на Европейския съюз като глобален пример за откритост и сигурност. По време на председателството ще положим сериозни усилия да създадем една надежна, растяща, отворена Европа. Както знаете, председателското трио Ирландия, Литва и Гърция ще е последното, което работи с, в този мандат на комисията и парламента. Времето е от ключово значение. Има редица проекти на комисията, които трябва да се разгледат и да се вземе решение по тях. Ние се сътрудничим с партньорите от триото, за да осигурим приемственост, ясни приоритети и максимална ефективност. В сферата на далеко съобщенията една надежна, растяща, отворена Европа означава, че трябва да поставим акцент върху създаването на динамичен, единен европейски дигитален пазар. Искам да очертая бъдещите ни стъпки. На първо място ще се стремим да постигнем споразумение на ранен етап с съвета и парламента по насоките за трансевропейската телекомуникационна мрежа. Актуализираният текст на ТЕН насоките бе представен в края на май. Днес вашата комисия ще го гласува. Радвам се, че по този проект сме на едно и също мнение. Надявам се след гласуването днес да можем да работим с вашия докладчик, господин Тосеновски, за да постигнем споразумение на първо четене. Нашата амбиция е да изградим основата на сигурни, надежни и лесни онлайн операции, които да насърчават пазара за електронни услуги. Ето защо аз ясно подчертах на министрите на съвета по далеко съобщение и транспорт през юни, че регламента на електронното идентификация и тръст услугите е приоритет за нас. От само себе си се разбира, че има още много работа по решаването на важни проблеми, свързани с този проект, най-вече, що се отнася до надежността, доверието и оперативната съвместимост. Надявам се, че Сътрудничеството ни с вашия докладчик ще е ползотворно и ще водим положителен, конструктивен диалог по този важен въпрос. Ще направим така, че съвета да постигне напредък към момента, в който вашата комисия гласува проекта през септември. Планираме да започнем преговори с парламента по време на нашето председателство с оглед постигането на споразумение на първо четене. Нарушаването на електронното пространство е бързо разрастваща се заплаха, която обхваща далеко съобщенията. И не само. Трябва да се предприемат мерки на европейско равнище, за да осигурим една дигитална економика, стабилни и надежни мрежи. Ето защо ще се опитаме да постигнем напредък по директивата за мрежите и информационна сигурност, като идентифицираме рисковете, предизвикателствата, възможностите, проблемите свързани с онлайн сигурността ще се опитаме да постигнем напредък в съвета по предложението за намаляване на мерките на цената за въвеждането на широколентови комуникации. Целта е да се изгради ефективна инфраструктура, да се намалят разходите за високоскоростен широколентов цифров достъп и да се подобри работата на вътрешния пазар за електронни комуникации, да се осигури наистина универсален характер на интернет услугите. Всичкото електронно съдържание трябва да е достъпно и за лицата с увреждане. Ето защо ще искаме да постигнем напредък по проекта на директива за достъпността на интернет сайтовете на обществени органи. За да постигнем целите за устойчиво развитие, заложени в Европа 2020, трябва да преразгледаме регламента за Европейската агенция за глобални сателитни навигационни системи. Нашето председателство ще иска да постигне общ подход по въпроса в съвета. Същевременно от особено значение е да се сътрудничим с вас, госпожо председател, тъй като вие сте докладчик по този регламент. Очаквам с нетърпение бъдещето ни сътрудничество по този въпрос. Очакваме и предложението на комисията за единния европейски пазар за далеко съобщенията. Надяваме се, че като бъдат определени целите на проекта и основните пречки, които трябва да се преодолеят, за да създаде стабилен общ дигитален пазар, комисията ще вземе предвид проблемите, повдигнати на съвета по далеко съобщенията през юни. Очакваме дебата между министрите да окаже сериозен принос за дискусиите на Европейския съвет през октомври. Това ще е добра възможност да се подчертае значението на дигиталната програма за европейския пазар на услуги, за малки и среден бизнес, както и за иновациите в Европейския съюз. В сътрудничество с комисията Литва ще организира конференция ИКТ 2013 в Вилнюс през ноември. На това голямо мероприятие ще се представя европейската политика спрямо информации, информационните и комуникационни технологии. Надявам се, че и вие ще проявите интерес в тази конференция, заедно с други заинтересовани лица. В заключение, Надявам се, че ще водим конструктивен приятелски диалог. Ние целим една и съща цел – надежда, растяща, отворена Европа. Очаквам да си сътруднича с вас за постигането на тази цел. Благодаря, готов съм да отговоря на въпросите ви. Благодаря ви, господин министър за изказването. А сега думата имат колегите. Първа е Пилар де Кастио, координатор от името на НП, Комисията по промишлеността. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам с добре дошъл господин министъра. Мисля, че сътрудничеството с комисията ни ще е хубаво. Надявам се, че тук се чувствате като у дома си. Винаги сте добре дошъл в нашата комисия. Тече работа по много въпроси. Нашата комисия се занимава с най-различни области промишленост, е, далеко съобщение, енергетика, информационни и комуникационни технологии. Последните, за които и вие отговаряте във вашия ресор в председателството, нещо, по което се свърши много работа към края на мандата. Както бе казано, трябва всичко да ни е ясно, да тече поток от информация, да има връзка Също така услугите, свързани с доверието и доставчиците на такива услуги, трябва да бъдат разгледани. А също и други въпроси, за които вие споменахте, които също имат отношение към работата на нашата комисия, като, например, сателитните комуникационни технологии. Също така директивата за киберсигурността. Тя също е от особено значение за обществеността. Така че чака ни много работа. Вчера обсъждахме компютърните технологии в облак. и определихме позицията на парламента по този въпрос, който определено е важен, тъй като ще трасира пътя, по който ще поемем в бъдеще. И въпросите, които не са с чисто законодателен характер, като този също са важни. Относно другите моменти в вашето изказване, електронната идентификация – и връзката с доставчиците на услуги, свързани с доверие. Това определено са неща, които трябва да вземем предвид съвсем скоро. В тази комисия имаме доста притеснения. Има разнобой в становищата все още. Но при все това, мисля, че скоро ще имаме сближена позиция по този въпрос, за да може всичко да мине на първо четене. Киберсигурността е с по-сложен характер. Вероятността да се финализира този въпрос не е изключена. Може всичко да мине на пленарно заседание през декември. Две комисии работят интенсивно по този въпрос ИМКО и нашата. Председателството също ще работи по него. Ще ви помоля да не намалявате темповете на работа. Искам да се спра и на някои други въпроси. Един от тях бе засегнат. Не знаем какво ще каже заместник председателя Нели Круз днес след обед. Но мисля, че тя ще каже регламента да бъде приключен максимално бързо. Мисля, че литовското председателство ще направи необходимото, за да стане това факт. Относно конференцията, която ще проведете заедно с комисията, този въпрос трябва да бъде обсъден и с предишното председателство. Надявам се вие да сте двигателя на това мероприятие. Също така Европейския съвет през октомври, той ще се занимае с тази област. Единия дигитален пазар, дигиталната програма. Това са взаимно свързани въпроси. След по-малко от час нашата комисия ще гласува резолюция, която излага нейната позиция по дигиталната програма и нейното бъдеще. Заглавието е много интересно. Европейската дигитална програма двоеточие, растеж и заетост. Има и друго заглавие. Да се мине на по-горна скорост. Да се задействаме. Важно е да се чуе гласа на парламента – Надявам се преди октомври нашето послание да стигне до съвета. Има и други приоритети, например роуминга. Има и неотложни въпроси, по които се бързо трябва да се действа и да се постигне напредък. Например, инфраструктурата, растежа, заетостта. Има и други важни въпроси. Например, пълната дигитализация и цифровизация на публичния сектор. Така всички стопански отрасли ще станат по-динамични, което е от особено значение. Ето защо аз призовавам да бъде взета предвид позицията на парламента по време на Европейския съвет през октомври. Моля ви да се чувствате тук като у дома си. Надявам се, че скоро ще се видим отново. Благодаря. Благодаря, Пилар. Господин Тошиновски от групата на европейските консерватори и реформатори има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, господин министр, поздравявам ви с добре дошъл тук в нашата комисия. Радвам се, че сте тук, защото днес точно ще обсъждаме един доклад, който се отнася до е, интернет и е, цифровите технологии. Така че е, вашето посещение съвпада с този момент. Аз съм убеден, както и вие, че широколентовия, високоефективен, високоскоростен интернет ще е, ускори развитието и в социалната сфера, и в научните е, изследвания. Ще се увеличи е, възможността на Европа да постигне по-високо равнище на конкурентно способност. Днес ще гласуваме по доклад, който представлява неразделна част от един по-голям пакет. И този доклад е отново до високоскоростния е, интернет. Един милиард евро са необходимите средства, които трябва колкото е възможно по-бързо да се предоставят на разположение Но вниманието се насочва най-вече към е, програмата в областта на цифровите технологии. Ние вече разговаряхме с е, вашия екип за това как ще работим по тази тема. Радваме се, че по време на вашето председателство, е, поне такива са вашите амбиции, работата по тази тема ще приключи. Ние от две години вече работим по нея и много-много ще се радваме, както и вие, ако приключим с този проект е, до края на председателството. През септември или октомври ще знаем вече е, по-точно, кога точно ще можем да гласуваме по текстовете и е, кога ще сложим окончателно е, точка. <laughs> И още един малко по-деликатен въпрос, е, господин министър. Всички знаем, че е, средствата, с които разполагаме, не са безгранични, не... но си струва наистина да предвидим достатъчно финанси за цифровите технологии в е, условия като днешните, когато трябва да се съобразяваме с неизбежните ограничения е, естествено, това е трудно, но въпреки всичко не бива да се лишаваме от тези огромни възможности. Така че е, през есента е, не знае дали ще могат да се предоставят повече средства за този проект, но вие имате определени приоритети и цели и за това ще ви попитам как според вас може да се насърчи едно по-бързо развитие на модерните технологии. Е, очаквам с нетърпение е, нашите нови срещи през есента и се надявам, че ще продължим в дух на добро сътрудничество да работим с вашия екип е, по темата, за която отговарям, след като работихме по нея вече две години. Благодаря, господин Тошеновски. Господин Балититис има думата. Госпожо председател, аз също ще се възползвам от възможността, за да поздравя с добре дошъл министър Синкевичус. Познавам го от доста години и съм убеден, че той е един компетентен и опитен колега, който познава много добре различни области Обеден съм, че работата е, на председателството е, ще бъде много успешна именно в тази сфера. Е, междувременно вече говорихме за различните приоритети в сферата на телекомуникациите и транспорта. Моят колега Пилар де Кастилио се спря най-вече на цифровите технологии и интернет – Литва, надявам се, ще направи необходимото, за да укрепим пазара на електронните услуги. Много неща опират всъщност до електронния подпис. Все още има много държави членки, в които не се забелязва напредък в това отношение. Така че ще попитам господин министр, по време на председателството ще се направят ли така необходимите стъпки за постигането на този напредък. Надявам се, че ще се справите с вашите амбициозни цели и приоритети, господин министр. Господин Проди, благодаря, господин министр. Благодаря ви за това, че сте тук с нас. Смятам, че е, възможността да разговаряме с вас е, по въпросите на транспорта и телекомуникациите е един много съществен момент в нашата работа. Сигурността на далекосъобщенията е изключително съществен момент, е, още повече, че очевидно имам редица пречки и заплахи. Е, киберсигурността е, е тясно свързана с мрежата, далеко, далеко съобщителната мрежа. Има очевидно много неща, които могат да се направят от техническа гледна точка. Но всичко това е естествено изисква политическо съгласие и много сериозни дискусии на политическо равнище. Е, сървърите би трябвало да са в състояние е, да реагират бързо на определени е, процеси, на определени заплахи. И да бъдат подготвени и за всичко това, което ние разглеждаме е, като заплаха в рамките на шпионажа. Така че е, една надежна, една стабилна е, сигурност е нещо изключително важно. Има и още аспекти, които са свързани с заплахите за далеко съобщенията. Сателитните мрежи в космоса които се използват също много в областта на телекомуникациите. И сателитните мрежи са застрашени, да кажем, от е, остатъците, от отпадъците, които се движат в космоса. Има и е, много други заплахи, свързани, да кажем, с Слънчевата система. Така че, господин министр, е, аз мога само да ви поощря да включите по отношение на развойната и научно-изследователската дейност и този вид заплахи има е, по отношение на научните изследвания е, много е, проекти, които са чисто европейски по своя характер. Така че аз мога само да ви призова да останете на европейско равнище в тази сфера и да помислите и за едно финансиране, което действително да се окаже полезно Естествено, че в условията на, на криза е, имаме трудности, имаме ограничения по отношение на средствата, но не бива да спираме да инвестираме. Тъкмо обратното, трябва да продължим с инвестициите. Благодаря на колегата Проди и тъй като не виждам други желаящи да се изкажат, ще дам думата на министъра. Благодаря госпожо председател. Много ми бе драго да и да изслушам мненията на членовете на, вашата, е, на ръководената от, вашата, от вас комисия по отношение на телекомуникациите. Е, госпожа Пилар де Кастилио очевидно е изключително опитна в тази сфера. Е, мога да ви уверя, че Литва е, ще направи максималното за да придвижи този проект напред, госпожо Де Кастио. Ние всъщност ще можем да председателстваме съвета в продължение на 4 месеца и половина, тъй като председателството ни съвпада и с лятната вакансия. Засегнати бяха важни въпроси, като киберсигурността и електронния подпис, които са включени в дневния ред на нашето председателство. Ние е, ще се постараем да постигнем напредък в това отношение, така че е, те да намерят приложение във всички е, държави членки на Европейския съюз. Господин Тошеновски също засегна един много важен въпрос. От 9,2 милиарда първоначално предвидени е, бюджетни средства за телекомуникациите, е, за съжаление бяха е, съкратени някои средства. Естествено, ние имаме проблеми в условията на криза с създаването на работни места, с економическия растеж. Всичко това се отрази, за съжаление, и на финансирането на цифровите технологии, нашата програма в тази област, но същевременно знаем, че тя тази област създава също заетост. Така че си струва да обсъдим е, нещата отново заедно и през октомври ние ще потърсим вече окончателното решение е, до края на председателството. Имаме възможност, е, струва ми се, да постигнем едно добро решение. Развитието на е, дигиталния пазар, значението на електронния подпис, е, това са важни задачи и за нас по време на председателството. Въпросите естествено са много комплексни. Аз ви уверих обаче, че това са приоритети и за нас. По време на ирландското председателство вече е постигнато най-малко. Ние ще продължим да работим с, заедно с държавите членки, така че да формираме е, позицията на съвета. И аз много се надявам, че и парламентът е, ще подпомогне постигането на бърз напредък в това отношение. Е, хубаво би било, е, колкото е възможно по-бързо, да кажем още през септември, вие да можете да приключите с гласуването във вашата комисия. Знае, че имате такива намерения. А сега, уважаеми колеги, аз ще се опитам да отговаря и на въпросите, зададени от е, господин Проди. Той говори и за киберсигурността, но и за много други е, заплахи, е, защото е, киберсигурността не е единствената е, сфера, в която трябва да преодолеем редица опасности и заплахи, а но е, сигурността на нашите е, телекомуникации, на нашето е, електронно пространство до голяма степен зависи именно от това колко надежно те са защитени. Е, има вече разработени насоки и аз се надявам, че ние ще успеем да се справим и с тези въпроси. Председателката, благодаря, господин министр, благодаря много и за отговора на въпросите и за вашето посещение в нашата комисия. Ако няма други въпроси към вас, Позволете ми да ви благодаря от името на всички членове на нашата комисия за това е, посещение, в което вие представихте вашите приоритети и всички задачи, по които смятате да работите през следващите 6 е, месеца до края на литовското председателство. Надявам се, че ще работим в дух на добро сътрудничество, както и вие заявихте още в началото. Благодаря, господин министр. Bene, ora abbiamo 20 minuti di tempo per noi. Добре, имаме 20 минути сега, само за нас. Ще започнем в 10 с гласуването. За съжаление обаче не може да обработим друг въпрос преди това.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 Край на гласуването. Двама от НП, от НП са повече. Значи аз си отеглям картата, значи още един колега. Добре, значи продължаваме с гласуването. Всичко сега е наред. Най-напред гласуваме по доклада Меркис. 14 изменения за против, въздържали се, и прието е. 15 за, против, въздържали се, проверяваме електронно. Кюза. Край на гласуването. Още двама МП повече, значи моля ви двама заместника да не гласуват. Добре. 26 за, 23 против, прието. Е. Следващото 16 за, против. Отново ще проверим. Проверяваме 16-то изменение. 16. изменението на господин Турмас. Край на гласуването. 22 маса, 27 против, отхвърлено е. Компромис трети за, против, въздържали се, прието е. 22 за, против, прието е. 23 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието е. 28 за, против, въздържали се, прието е. За. А, не, проверяваме 28. Добре. Гласуваме по 28. Край на гласуването. Отново един от НП е повече. сега един колега да оттегли картата си. Един колега от ДНП. Добре. Прието е. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Прието е. 32 за. Против. Въздържали се. Прието е. 33 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Прието е. 35. Втората част гласуваме за, против, въздържали се, отхвърлено. Но нека проверим. Проверяваме 35-то. Втората част. Край на гласуването. 24 за, 23 ма против. Прието. 37 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се, прието е. 44 за. Добре. Добре, проверяваме 43-то. Край на гласуването. Още от, отново един от НП е повече, но резултата си остава същия. Прието е изменението. Компромис 8. Не, извинявайте, казва ораторката. 44-то изменение гласуваме. За, против, въздържали се. Мисля, че е прието. Да, да, прието. Компромис 8. За, против, въздържали се, прието. 49 е. за, против, въздържали се, електронно гласуваме за 49-то. Край на гласуването. Отново един е от ТНП в повече. Voilà, bien. Bene. 22-29 e respinto. Компромис. Отхвърлено е. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието е. 53-то. Прието е. Компромис 10 за, против, прието е. 59 за, против, прието е. 60 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромиси 11. Е, а, ще проверим 60-то изменение. Край на гласуването. Прието е. Извинявайте, прието е. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Прието. 65 за, против, въздържали се, прието е. 66 за, против, въздържали се, прието е. 67 за, против, въздържали се, прието. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието е. 72 за, против, въздържали се, прието е. 73 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието е. 76 за, против, въздържали се, прието 77 е. за, против, въздържали се, прието. Ще проверим 77 обаче. Отново един от НП в повече. 21 a favore, 29 contro. Отхвърлено с 21 на 29 гласа. Седемдесет и осмо за, против, прието. Седемдесет и девет за, против, въздържали се. Проверяваме. Проверяваме 79 девето днеска не е много ясно. Okay. 23 a favore, 28 contro, respiro. 23 за, 28 против, отхвърлено. 14 компромиса. против, въздържали се, прието. 81 за, против, въздържали се, прието. Така си мисля. Добре, нека проверим. Нека проверим. Много колеги не гласуват ръка и мнозинствата много бързо се менят, така че гласуваме електронно по 81 изменение. Ok. Scusa. 50 a favore. 50 <laughs> за. А всега никой не гласува с ръка. Благодаря ви. Осемдесет и второ за. Против. Въздържали се. Прието е. Ще проверим обаче 82. Кюзо. Край на гласуването. 29 за, 21 против. 83 за, против. Раздържали се. Прията. 84 за, против. Въздържали се. Отхвърлено. 85 за. Против. Въздържали се. Прието. Но ще го проверим. Кюза. 24. Край на гласуването. 24 на 24. Отхвърлено. 201. Не, извинявайте. Първо, първо. За, против, прието. Второ, за, против, прието. Трето, за, против, въздържали се, прието е. Компромис едно за, против, въздържали се, прието е. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето за, против, въздържали се, прието. Шесто за, против, въздържали се, прието. Седмо за, против, въздържали се, прието. Второ за, компромис втори за, против, прието. Тринайсто за, против, въздържали се, прието е. И сега крайното гласуване по именно, моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Нове а фаворе и е унастенуто. Комплименти. 49 за. Един въздържал се. Поздравление за докладчика. Сега устното запитване от господин Роде. Кой е за? Не, извинявайте. Да, за Роде, да. Прието е. Добре. И сега за резолюцията на господин Роде. За, против, прието е крайното гласуване. Гласуваме електронно. Гласуваме по доклада Роде. Един от НП в повече. Край на гласуването. 51 за. Честито на господин Роде. Сега <clears throat> докладът Озеновски. Първо изменение за. Против. Прието. 24 за. Не извинявайте, казва оратора. 21 и 22 са покрити от първо изменение. Аха. Така че преминаваме наистина към 24-то за, против, прието. 23-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 25-то за, против, въздържали се, прието е. 26-то за, против, прието. 27-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 81 за, против, прието. 28 за, против, прието. 29 за, против, въздържали се, отхвърлено. 30, 31, 31 за, против, отхвърлено. 23, извинявайте, 32 на първата част за, против, прието. Втората част за, против, прието. 34 за, против, отхвърлено. 82 за, против, въздържали се, прието. Изменение. 35 за, против, въздържали се, прието е. 36 за, против, въздържали се, прието. 37 за, против, прието. 38 за, против, въздържали се, прието. 39 за, против, въздържали се, прието. 40 за, против, въздържали се, прието. 41 за, против, въздържали се, прието. 42 за, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се, прието е. 44 не, 46 извинявайте, казва ораторката. Не, ще проверим 43-то. 43-то е електронно. Край на гласуването. Един от НП е в повече отново. 30 на 20. Прието е. 46 за. Против. Въздържали се. Прието е. 47 за. Против. Въздържали се. Прието е. 48 за. Против. Въздържали се. Прието е. 50 за. Против. Въздържали се. Прието е. 51 за. Против. Въздържали се. Прието е. 52 за, против, въздържали се. Прието е. 83 за, против, въздържали се. Прието е. 54 за, против, въздържали се. Прието е. 53 за, против, въздържали се. Отхвърлено е. 55 за, против, въздържали се. Прието е. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието е. 63 за, против, въздържали се, прието е. 64 за, против, въздържали се, отхвърлено. 65 за, против, въздържали се, прието. 66 за, против, въздържали се, отхвърлено. 67 за, против, въздържали се, прието е. 68 за, против, въздържали се, прието е. 69 за, против, въздържали се, прието е. 70 за, против, въздържали се, прието. 71 за, против, въздържали се, отхвърлено. 72 за, против, въздържали се, прието. 73 за, против, отхвърлено. 74 за, против, въздържали се, прието. 76 за, против, въздържали се, отхвърлено. 75 за, против, въздържали се, прието. 77 за, против, въздържали се, прието е. Второ за, против, въздържали се, прието е. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Пето за, против, въздържали се, прието. 80 е. за, против, въздържали се, прието. 6 за, прието, против, прието. 7 за, против, въздържали се, прието. 8 не, ще проверим седмо изменение. Пепи. пе един. Повече. Добре. 25 на 24 прието. Осмо, да, за, против, въздържали се, прието е. Девето, за, против, въздържали се, прието е. Десето, за, против, въздържали се, прието. Единайсто, за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се, прието. 17 за, против, въздържали се, отхвърлено. 16 за, против, въздържали се, прието е. 19 за, против, въздържали се, прието е. 20 за, против против, въздържали се, прието е. Сега гласуваме общо С изменението за, гласуваме електронно. Гласуваме общо. Един от НП отново в повече. Така. Край на гласуването. 43 при 6 въздържали се. А сега гласуваме електронно за законодателната резолюция. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 44 за 6 въздържали се. А сега за междуинституционалните преговори. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. 50 за, един въздържал се. Поздравление за господин Тожиновски. И така преминаваме към следващото гласуване. Днес обяваме колега Рубик. Следва докладът на господин Рубих. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение. 42 за,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 62 и 63 заедно за, против, въздържали се, приема се 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се.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 84 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се.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 А сега устно запитване по Европейското научно-изследователско пространство до 2014. Моля, гласувайте по именно. Край на гласуването. 51 гласа за при 0 против и 0 въздържали се. Така че мога сама себе си да поздравя. И така, благодаря ви. Ако не се видим е, е, и няма нищо успешно, до септември няма да гласуваме повече. Е, в началото ни бе малко сложно, но сега само за 3 минути ще прекъснем заседанието, така че колегите, които не желаят да останат в залата, могат да напуснат и да продължим вече спокойно последващите точки от дневния ред. Много ви моля, ако не можете или не желаете да останете е, за продължението на заседанието, напуснете бързо залата. Бит! Фаста! сега последно. Allora iniziamo, proseguiamo i nostri lavori dando la... Нека да продължим с нашата работа. Ще дадем думата на колегата Бютикофер във връзка с неговата тема повторна индустриализация на Европа за насърчаване на способността и устойчивостта. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Радвам се преди всичко за това, че ще мога да чуя вашето мнение и затова ще бъда съвсем кратък в е, моите уводни думи. Моят принос към дискусията, така да се каже, вече е, е на ваше разположение в писмена форма. И все пак още в началото е, ще призная, че до голяма степен в предварителните разговори с вас. Вие ми дадохте идеи, които аз съм включил в текста. Така че до голяма степен не всичко онова, което ви се струва лошо, негативно, се дължи на някакви мои идеи и инициативи. Е, в известен смисъл и за хубавото и за лошото отговаряте и вие, тъй като сте ми го съобщили в предварителните ни е, обсъждания. Е, съобщението на комисията от миналия октамври е в основата на текста, който предлагам на вашето внимание. и Има основни принципи, основни цели във връзка с европейската политика в областта на промишлеността. Така че в е, това предложение е, ние можем да подчертаем значението на промишлеността в Европа. Е, нещо, което е казано и от комисията. Всъщност трябва да да подчертая, че става дума за европейската промишлена политика, а не за политиката по отношение на промишлеността в Европа. Това е формулировка в комисията. Аз всъщност доразвивам идеята на, политик, на комисията и говоря за една общо европейска индустриална политика или промишлена политика. Струва ми се, че това действително е много съществено, защото това ще ни позволи да разработим едни общи, е, общоевропейски цели и е, да дефинираме е, по съгласуван начин за всички европейски държави термините. Да, възраждането на европейската индустрия, това е нашата обща цел – е, правилен е подхода е, на комисията, т.е. Е, хоризонтален подход, а не така да се каже, разпределяне по стълбове между отделните сектори, а хоризонтален подход, който ще ни даде възможност да уточним по един много по-ефективен начин рамката за създаването на общоевропейската индустриална политика. И още нещо ще подчертая. Конкурентноспособността и устойчивостта са свързани. Комисията се е спряла на тази тема и подчертава това, като говори за обновяване или за възраждане на промишлеността в цяла Европа в рамките на една подходяща система. Много важно е да подчертаем иновациите, ефективността, напредъка в областта на технологиите. Втори основен момент е укрепването на вътрешния пазар. Това е задача не само във връзка с този доклад. Това е задача и цел, която, така да се каже, преминава през всички наши текстове. Укрепването на вътрешния пазар е изключително важно, за да може да се постигне напредък и в много други области и също времено това не може да стане, ако няма е, съответната макроекономическа рамка. Ще спомена веднага и два аспекта, които особено за предпри... малките и средните предприятия са много важни. От една страна достъп до едно надежно, сигурно финансиране Нещата по различен начин са решени в различните държави членки, но при всички положения не бива да се засилва натиска върху малките и средните предприятия. И освен това, още един аспект за това как точно може да се стигне именно до и да се разшири достъпа за малките и средните предприятия до надежното финансиране, е, много неща свързани с е, обучението, образованието, е, достъпа до работни места, увеличаването на работните места. Всичко това е свързано естествено и с предложението на комисията. Има и още два раздела, които според мен заслужават особено внимание от една страна ресурси и енергия. Това естествено е един е, важен момент и в рамките на съобщението на комисията, но ние не бихме могли да решим проблемите, ако не отдадем заслуженото именно на тези два много важни аспекта. Именно за държавите членки в Южна Европа е изключително важно да се насърчи е, възраждането на европейската промишленост, е, защото те пострадаха най-много през последните години от кризата. И така, благодаря предварително за вашите коментари и идеи. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Много важно е да поставим нашата мисия в контекст. Ние решихме да предприемем само инициативата, защото съобщението на комисията е добра изходна позиция, но то е ограничено – много често комисията само се ограничава до факти, констатации, малко са идеите, няма никакви ангажименти. Мисля, че гражданите очакват нещо друго. Индустрията е в криза, те искат материални, видими, новаторски мерки. Ето защо трябва да отчетем техните притеснения и да се опитаме да им предложим възможно най-добрите решения. Това трябва да е нашата цел. Трябва да внесем предложения, да помогнем на промишлеността да се превърне отново в конкурентно способна, да създава работни места. Относно екосъобразната промишленост, тук не трябва да сме прекалено идеалисти. Не може промишлената революция да е по-екосъобразна и така и да създаде много работни места. Тук трябва да внимаваме, да не слагаме кръчката пред коня. Не може да искаме от промишлеността, нашата промишленост да е по-екосъобразна, когато останалата промишленост света не е. Трябва да се подходи по-етапно, стъпка по стъпка. След гражданите ни не разбират. Срива се нашия дом. Когато се срива дома, човек трябва да укрепи основата, а не да слага сакси с цветя, за да го украсява. Така че трябва да се акцентираме върху абсолютно необходимото. Ултрависоките технологии, производството, конкуренцията за останалия свят, международната конкуренция са все важни въпроси. Има един неоспорим факт. Тук сме с най-старата промишленост света само, че всичко се подкопава малко по малко. Губим пред новопоявяващите се мощни економики. Те са ни големи конкуренти и ние още не сме подготвени за това. Ако не действаме, не мисля, че ще оцелеем още дълго време. На следващото място, както и вие самият казахте, в Европейския съюз трябва да има какво се случва. Държавите членки се конкурират една с друга и всичко е доста деструктивно. В наш интерес е да обединим усилията си, да се слеем, да сътрудничим. В сферата на енергетиката, даншото облагане, обмена, правото на работа, ние се конкурираме, а същевременно Азия и другите континенти се предвижват напред на пазара, вземат позиции. Нашата промишленост губи работни места на практика, все повече и повече. Това не е приятна новина. Мисля, че трябва да сме по-прагматични, по-последователни, да изберем пътя ни на глобалната сцена. Ние или ще сме партньори или конкуренти. Не може да сме двете едновременно. Ако ще си партнираме, трябва да преодолеем границите. Европа трябва да говори с един глас в сферата на индустриалната политика успех може да бъде постигнат вече не на национално ниво, а на глобално равнище. Това вече е новото ниво. Технологиите, овладяването на технологиите е единственото конкурентно предимство на Европа. Не имаме и недостатъци. Имаме много ноу-хау, но то се не стига до другите. Трябва да помогнем на бизнеса да премене от първоначалния етап към реализацията на самите идеи. Много често бизнеса има квалификацията, опита, но не може да доведе нещата до край. Администрацията не винаги реагира бързо и на потребностите на бизнеса. Трябва да направим така, че да се подобри положението ние трябва да сме на предната линия на иновациите. Трябва да финансираме новаторски проекти, също правата за интелектуалната собственост. Целта е да се предвижи всичко напред, да се постигне напредък. Комисията призвава да се финансира научно-развойна дейност, но някакси нейното послание не е много последователно. В други страни се използват други методи, например създаването на клъстери. Подпомагане на новаторски компании. Много често малки и средни бизнес не може да пусне на пазара своите технологии заради ограничени ресурси. Не може да обезпечи кредит от банка. Последици може да са астрономически. Има много добри идеи, които не се финализират. Не получават помощ, което е абсолютно неприемливо. Господин Андрес Парея. Благодаря, госпожо председател. Приветстваме предложението на комисията относно реиндустриализацията на Европа сега е правилният момент за това. Искам да благодаря на господин Бутикофер за неговия принос чрез този проект доклад. С последния се подобрява значително проекта на комисията за реиндустриализацията на Европа. Тук не става само дума за критериите за реиндустриализация, както казва докладчика, с право Става дума за европейската индустриална политика и иначе просто проблема няма да се реши. Нуждаем се от абсолютно хоризонтален подход. Трябва да обсъдим и принципни въпроси, като енергетиката, суровините, логистиката, устойчивостта и конкурентоспособността. Нуждаем се от нови технологии, не трябва да забравим и традиционните производствени сектори, връзката с новите технологии. Трябва да обсъдим въпроси за голямата конкуренция между държавите членки, което не е полезна. Ученето през целия живот също така, финансирането, бюджета. Трябва да се решат всички тези въпроси. политиката трябва да е обезпечена от бюджет, от финансови перспективи. В доклада на реиндустриализацията се гледа като на изход от, средство за изход от кризата. Комисията не предлага средносрочни или краткосрочни мерки, а въпросът е, че трябва да реагираме сега, не само да планираме в дългосрочен план ще има политически мерки, ще се дават и стимули, ние ще внесем съответните изменения, за да сме сигурни, че обхващаме краткосрочния, средносрочния и дългосрочния план. Още веднъж благодаря на докладчика. Господин Йохансен. Благодаря, че ни давате възможност да споделя забележките си по проекто доклада. Съгласен съм с колегите преди мен, които казаха, че е хубаво, че комисията внася предложение по този актуален въпрос, по който трябва да се работи. Искам да благодаря на докладчика за вече направените в доклада предложения. Изправени сме пред много предизвикателства в Европа, в сферата на индустриалната политика, трябва да се справим с тях. По-настоящем се конкурираме един с друг, но трябва да си даваме и стимули, да се сътрудничим един с друг. Това въжи и за международния план. Ние трябва да отворим единния пазар, да го направим по-прозрачен, за да повишим конкурентоспособността си в бъдеще. Трябва да потърсим нови възможности за консолидиране и отваряне на нашия единен пазар. От една страна имаме фрагментирани географски пазари в Европа, но не трябва да забравяме и за европейския план. Става дума за повече от 500 милиона граждани в крайна сметка. Хубаво е да имаме подобна платформа, трябва да имаме достъп до нея, за да сме по-силни в международен план. И така, става дума за отваряне на пазара, по-тясно сътрудничество на нея, на него, затова се нуждаем и от схеми, като свързана Европа. Трябва да се подобрят възможностите, да се подобри инфраструктурата и в енергетиката, в транспорта. И още нещо, потенциала на МСП, малки и средния бизнес. Тук моята теза е, че има още възможности, нови възможности за новации, и за възраждане, един ренесанс на индустриализация, за една по-голяма роля на малки и средния бизнес в този ренесанс. Друг важен въпрос, който е отразен в доклада, но мисля, че може да се подсиля с повече предложения – той не е от точно от компетенциите на Европейския съюз. Става дума за обучението и квалификацията. Може да се направи повече. Националните образователни системи могат да се сътрудничат повече, да дават по-голяма полза. В заключение, госпожо председател, двете допълнителни глави в доклада, добавени от докладчика, са много добри. Едната е за ресурсите. Аз ще внеса изменение по тази глава, тъй като въпрос е много важен. Да надвидя какво имам предвид. Горското стопанство, горските ресурси, как ги използваме. Те са добър пример за альтернатива на изкопаемите горива, нефта и така нататък дървесната суровина е добра альтернатива в това отношение. Хубаво би било да използваме ресурсите си по един нов, по-модерен начин. Това ще е приноса, който може да даде европейския континент. Благодаря на докладчика за предложението, благодаря и за доклада. Очаквам бъдещата ни съвместна работа, за да добие този доклад окончателен вид. Господин Шмански. Благодаря. Трябва да отговорим на много важния въпрос за индустри... реиндустриализацията, но преди това нека разберем какви са причините за сегашното състояние на промишлеността. Ситуацията е нестабилна производството намалява. Защо? Трябва бързо да отговорим на този въпрос, тъй като трябва да вземем финансови и социални решения. Не виждам такъв отговор в момента в проекто доклада. Говорим за много регулации, за допълнителни преференции, за един или друг сектор, но няма истински отговор на този въпрос, на въпроса за това какво се е случило с нашата промишленост. Вероятно, високата цена на работната сила е част от отговора. Ние не можем да променим този факт, и на следващо място, конкурентоспособността на европейската индустрия. Тя спада заради високите цени на, енергията, но тук ние може да се намесим. И третата причина, според мен, е свръхрегулацията. В момента преживяваме трудни времена. Само ако подобрим конкурентоспособността, ще имаме повече по-интензивни парични потоци и след това може да помислим за 3% от БВП да отделим за наука и развитие. В противен случай нашите нестабилни публични финанси няма да ни позволят да се справим с това предизвикателство. Големи предприятия големите предприятия едва тогава ще могат да финансират развойна дейност и научна дейност. Ние говорим за иновативна економика, за зелена економика, но трябва да може да си я позволим, а за момента не можем. Освен това, в доклада се говори за това как да пестим енергия. Естествено, това е важно. Но доставките също са важни. Как може да генерираме ефтина енергия и как да снабдим пазара с такава е, ефтина енергия, т.е. как да намалим цените за енергия. Това е един от основните въпроси. Смятам, че за момента решенията не са достатъчни добри. Не съм съвсем съгласен с някои от заключенията относно юга на Европа. Някои от страните в Южна Европа се справят много зле по отношение на финансовите си показатели. Но така или иначе, ние трябва да намерим връзката между Централна Европа и Южна Европа, защото имаме огромен потенциал. И тази връзка, според мен, не е осъществена, не е отразена в доклада. Проблемът с високите цени за енергия и свръхрегулацията съществуват, но не сме намерили инструментите за преодоляването на тези проблеми. Ако заложим на зелената економика, добре, но първо трябва да решим тези проблеми, а зелената економика ще е следствие от тях. Господин Лангес. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че докладът на господин Бютенкофер е много очарован, защото в него са заложени две неща. Подчертава се факта, че става дума за европейска индустриална политика, т.е. имаме амбицията да интегрираме европейското равнище и равнището на държавите членки. Това е много необходимо, тъй като в противен случай няма да може да водим последователна и съгласувана политика. В държавите членки индустриализацията се развива различно и може да се справим с проблема, когато действаме заедно. И второто хубаво нещо е, че господин Бютикофер се концентрира върху някои централни области. Уважаеми колеги, това мисля, че е важното, което трябва да направим. Няма много смисъл, ако направим един букет от всякакви възможни мерки и забравим върху какво да трябва да се съсредоточим. Така че подкрепям господин Бютикофер, когато казва, че един от централните е, една от централните мерки е иновационната инициатива. Задава се въпроса за липсващите иновации. В точка 14 се казва, че ни трябва офанзива по този, в тази насока. В доклада на Комисията за иновациите се доказва с различни индикатори, патенти и средства, кластери за иновации, че има огромни разлики в политиките на Европейския съюз. Е, има една класация, Швеция, например, е, заема първо място по иновации, така че тук може да укрепим конкурентоспособността си, а именно чрез иновации. Сега вътрешния пазар. Тук много неща могат да се направят. Мисля, че нещата, които се отнасят до търговската стратегия, точка 3234, могат да се заострят. А също така и отдаването за мандати за сключване на бъдещи търговски преговори трябва да се, да се укрепят. Тук става дума за договори с трети страни. Не бива да се отграничаваме. В противен случай, е, защото би трябвало да се справим и с дъмпинга, идващ и разпростиращ се върху третите страни. Инвестициите. В структурата за разходите сме под 20% при разходите за заплати, а над 40% при инвестициите. Това са точки 57-59. Мисля, че тук комисията е отговорна. За нас е важна една стабилна рамка. Прилагането на директивата за енергийната ефективност, въпрос за капацитета на пазарите за енергийната ефективност, за възобновяемите енергийни източници. Всички тези въпроси са много важни. Трябват ни конкретни мерки в тази област. В противен случай няма да може да се справим с реиндустриализацията на Европа. Благодаря. А сега господин Енин. Благодаря. Бих казал, че би трябва да говорим най-накрая за повторната индустриализация на Европа, защото това е много важна тема за нашия е, континент но моето впечатление е, че се връщаме някакси към миналото. Ето, например, имаме меморандум за индустриалната политика от 70-та година. През 90-та година комисията каза, че ни трябва конкурентоспособна индустрия, за да се утвърдим на глоба, в, глобалната, в глобалния контекст. Има различни резолюции, съобщения през 90-та година, 94-та година, 2002-2012 година и така нататък. Имаше чудесни заглавия, чудесни съобщения, указания и така нататък. Но истината е, че производството ни се свива, затварят фабрики, хората биват уволнявани. И трябва да признаем, че доста бавно се движим, ако погледнем международното развитие. Защо се случва това? Как да спасим нашата индустрия? Отговорът е всички тези текстове, които споменах, тези заключения, всички те почиват на либерални основи. Виждаме на къде се движим. Човек вярва сляпо на пазара и на неговите механизми. Всяка година се споставят различни акценти, е, куват се различни понятия, но в крайна сметка се кланяме на пазара и той е определя как да се движим. Уважаеми колеги, хората, които живеят в нашите държави, прекалено много чакаха едно разумно решение. Трябва сега да сме радикални. Не бива да изпускаме днешния шанс. Трябва да направим нещо истинско в интерес на нашето население от социална и екологична гледна точка. Нека използваме ноу-хауто. Инфраструктурата е на лице. Нека не се плашим, трябва да признаем, има дъмпинг. На него трябва да се сложи край. Трябва да планираме по-разумно и трябва да се съсредоточим върху хората, защото работниците и служителите имат съответния опит. И този опит трябва да го използваме, за да създадем бъдещето на европейската индустрия, а не да се осланяме единствено на акционерите. Акционерите не се интересуват от уволненията. Grazie. колега Джордан. Хвала липа. Следващият оратор. Благодаря. Най-напред Харесва ми, че докладчикът се съсредоточава върху индустриалната политика. Имаме всички възможности да подобрим конкурентоспособността на индустрията си. Вътрешния пазар, имаме опит, имаме изследванията, развойната дейност, имаме средствата. Също така е важно че се съсредоточаваме върху ефективните технологии, които са също налични. Освен това, смятам, че трябва да сме реалистични. От една страна имаме политически желания и амбиции, от друга страна имаме политическата реалност. Искаме да повишим социалните и екологични стандарти, но по-високите стандарти не водят непременно до по-голяма заетост. Това обаче не означава, че ние няма да увеличим заетостта чрез тези мерки, но нека се фокусираме върху най-важните мерки. Трябва да приоритизираме нещата. Не, не е достатъчно да говорим красиви фрази. Политиката ни трябва да е ясна, да е проста и да е устойчива, да е твърда. Прекалено много говорим за администрацията, а не полагаме достатъчно усилие за постигане на целите си. Подчертавам, нашата индустрия е свързана с глобалната среда. Ние не сме самодостатъчни, не сме отделени от света. Трябва да видим какво се случва в света, в, в, на светов, със световните стандарти. Има големи пропуски големи разлики и това води до загуба на конкурентоспособност. Това го виждаме. Имаме добра индустриална диплома... дипломация, имаме добри отношения с трети страни, особено когато става дума за защита на интелектуалната собственост, суровините и търговията. В Европа трябва да се стремим да обемем целия спектър и трябва да заложим на разнообразието. Това води до независимост и растеж. Благодаря, господин Ройл. Госпожо председател, уважаеми колеги, това е интересен доклад и си заслужава да се занимаваме с тази тема. Аз подкрепям целеполагането в, в доклада. Естествено, трябва да открием, да преоткрием индустриалната политика в Европа. В европейската политика тази тема не бе осветлена достатъчно до момента. Подкрепям господин Бютихофер в а, това, че трябва да се укрепи вътрешния пазар и иновациите. Аз съм на същото мнение. Само така ще имаме растеж в индустрията. Жалко е, че по отношение на вътрешния пазар и иновациите трябва да разберем откъде, ни, откъде идват нашите проблеми. Трябва да сме по-критични към нашето минало. През последните години много интензивно се занимавахме не с положителни с положителна нагласа, нагласа към индустрията, а по-скоро чрез много регулации се опитахме да спрем регу... индустрията. Не бива да сме толкова подробни в нашите регламенти, не бива да слагаме толкова прагове. Нека сега помислим до каква степен ще натоварим индустрията с нашето законодателство. Нека дадем възможност на индустрията да диша, да се развива. Мисля, че в много места в доклада се казва, че доброто индустриално развитие е зеленото. Но как ние може да кажем кое е добре и кое е лошо, кое е положително, кое е негативно и как индустрията трябва да се развива? Тук съм резервиран. На тази база се развиват отново допълнителни регулации, които са излишни. Тук мисля, че трябва да имаме обратния подход, да приложим обратния подход. Не бива да сме толкова еднозначни. Трябва да се съсредоточим върху същината. Добре, хубаво е да има да развиваме новата индустрия, индустрията на бъдещето, но нека развиваме това, което имаме в момента. Важно е да укрепим економиката, която произхожда от старата индустрия, така да се каже, защото там са заети много хора. Трябва да укрепим силните си страни и от тези силни страни да почерпим сила за нови развития. Не бива обаче да се опитваме да ръководим индустрията и върху това да се съсредоточаваме. Да, да имаме цели в индустрията, добре, вътрешен пазар, иновации, това са добри цели, но по другите аспекти на доклада бих предложил някои промени. Благодаря, господин Терек. Благодаря ви, госпожо председател. Когато е, говорим за европейската промишленост, е, би трябвало да говорим не само за материалното производство. Е, а да мислим най-вече за конкурентно способността, да включим е, естествено и разходите на суровините и разходите на енергията, защото е, промишлеността е зависима от тези е, фактори. Естествено трябва да говорим и за въздействието върху заетостта. Всичко това е много тясно свързано с конкурентоспособността. И когато сравним нашите резултати с тези на останалите ни важни партньори, ще установим, че изоставаме 3 до 4 пъти по-високи са цените в Европа по отношение на енергията, на суровините. Така че промишлените изделия поскъпват. Да, погледнете е, и какво става в Германия. Естествено, има много-много неща, които би трябвало да се направят е, и е, тогава вече ще можем да говорим действително за добро развитие и конкурентоспособност на европейската промишленост. И на второ място, организацията на промишлеността. Имаме редица мултинационални е, компании, които се опитват е, е да е, укриват данъци и бягат в данъчните обежища. Е, по този начин си създават е, по-добри условия за по-нататъчно развитие и на практика изкривяват конкурентно способността. От друга страна, е, малките и средните предприятия в една по-добра обстановка, при по-добри условия, биха могли да използват много по-добре потенциала си и да се развиват значително по-бързо и по-настъпателно. Е, така че да допринесат за промишлеността на своя регион. Какво можем да направим? Ние естествено можем да повторим старите е, си действия. Е, можем да се стремим да е, задоволяваме собствените си потребности, можем да се затворим, така да се каже, в рамките на националните граници. Но въпросът е как да създадем общо европейският характер на нашата е, политика за по-висока конкурентноспособност. Това всъщност е целта, която декларира авторът на доклада. Така че ще задам няколко въпроса. Ние трябва да защитим, не смятате ли, че трябва да защитим европейската промишленост, която е, е застрашена от пълно изчезване или най-малкото от е, е, намаляване. Не трябва ли да помислим за една по-добра ценова политика, е, не само на национално равнище, но и изобщо на общо европейско равнище? И също времено ние знаем, че сме уязвими, твърде уязвими. Ето, е, това е парадоксът на практика. Желаем повторна индустриализация, но аз мятам, е, че най-добри възможности за една повторна индустриализация съществуват на регионално равнище. Госпожа Меркис. Благодаря, госпожо председател. Първо ще започна с поздравления към колегата Бюти Кафер, който точно сега, по време на кризата, обръща внимание на една много важна тема. Колегата Ланге също се занимава с тази тема от дълго време и аз благодаря и на него. Говорим за иновативно развитие. Ако погледнем какво става от 2010 година насам и какви бяха нашите позиции по отношение на иновациите е, през 2010 година, е, ще установим, че ние обърнахме поглед най-вече към е, иновативни продукти, иновативни технологии. Но това е погрешен подход. Всъщност би трябвало да обърнем много повече внимание на бизнес модела, как е, всъщност именно по пътя на управлението на е, нашата търговска политика бихме могли да осигурим един по-добър е, една по-добра пазарна реализация на продуктите. Така че е, бизнес моделът е, трябва да се разглежда в тясна връзка с е, пазара. В е, хори Хоризонт 2020 е, ние се опитваме по отношение на технологията да постигнем пробив, но естествено и по отношение на е, бизнес модела на управлението на промишлеността трябва да търсим е, новото, иновативното, което ще ни помогне да направим този отрасъл по ефективен и конкурентно способен. Естествено, има твърде много бариери, има твърде много е, пречки, създадени за онези, които биха желали да укриват данъци и да бягат някъде в данъчните обежища, но независимо от всички наши усилия е, да спрем този процес, е, нещата не са решени изцяло. И естествено, е, квалификацията, необходимостта от е, потребността от е, добре квалифицирани е, работници и служители е нещо изключително важно. Инвестициите в МСП. Естествено, че иновациите могат да се очакват най-вече от големите предприятия, от компаниите но не толкова от малките и средните предприятия. Трябва да ги насърчим, естествено, колкото е възможно. Много важно е да е, се създаде във всеки случай е, една солидна, стабилна економическа основа, така че малките и средните предприятия да не изостават е, и да не бъдат някъде забравени в техните усилия. Господин Проди има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Бютикофер. Аз имам собствен прочит е, по отношение на ситуацията в момента. Ние най-вече е, в момента можем да говорим за истинска индустриална политика, е, но знаем много добре, че дълго време се движихме в рамките на, така да се каже, финансовата економика и знаем до какво доведе това последствията бяха драматични. Би трябвало да помислим за това как нашата космическа, нашата авиационна индустрия може да бъде настигната, защото там наистина можем да говорим за конкурентно способна европейска промишленост. Необходима ни е такава насока на е, индустрията, която действително да я е направи способна и тя да удържи на натиска на такива промишлени е, мощни държави, като Китай, САЩ и така нататък. Ще ни бъдат необходими 10-15 години, може би, докато преодолеем, така да се каже, различията и пропаста, която ни дели от бързо експандиращите економики в света. Би трябвало да обърнем поглед най-вече към външнотърговските ни взаимоотношения. Знаете, че е, спорим с Китай в момента за панелите за соларна енергия и за дъмпинговите цени на Китай но ние също времено сме наясно, че Китай смята да се превърне, така да се каже, в голямата индустриална сила в света. Това при всички положения трябва да се избегне. Не само по отношение на панелите, за които споменах, или на е, промишлеността и заобщо, а също и по отношение на други сектори. От друга страна, нека да погледнем САЩ. Да, е, естествено, от една страна е, самата база за развитие на промишлеността е, нали, екологична или е, зелена или не. И от друга страна цената на труда, на работната ръка. Това също е изключително важно. И не бива е, да си правим иллюзии, че ако не свържем нещата, е, ще успеем да станем конкурентоспособни с тези големи индустриални държави. По отношение на отбранителната промишленост е, ни е необходимо естествено също европейско измерение. Е, още в началото споменах колко важна е авиационната индустрия. Най-сетне трябва да започнем да говорим действително за е, една европейска индустриална политика. Госпожа Мазей Кукович, благодаря, госпожо председател. Имам един основен въпрос във връзка с този доклад. Как да да прехвърлим продуктите на нашия пазар с 500 000, 500 милиона потребители в е, глобалния световния пазар, е, където потребителите са много повече, какви е, могат да бъдат нашите инструменти, подходи и стимулите, които ще създадем, за да направим промишленото производство и изделията привлекателни. Естествено, енергия, технологии, научни изследвания, е, всичко това, иновации, е, всичко това са неща, които са ни необходими сега и в бъдеще. Е, но какво да направим за отделните сектори, ако желаем да се настаним на пазара на 7 милиарда души в планетата, ще трябва естествено да е, достигнем равнището на конкурентоспособност на останалите в този свят. Ще, само тогава ще можем да бъдем е, достатъчно настъпателни и на пазара и е, ще можем да бъдем и достатъчно ефективни в нашето производство. Необходими са ни и други финансови перспективи, които да обърнат особено внимание на малките и средните предприятия. Има много проблеми, не само от вътрешен, но и от външен характер. Естествено, обучението, квалификацията в сферата на промишлеността, ние не разполагаме с достатъчно инженери и експерти в тази област. Ето това са основните задачи, върху които трябва да се съсредоточим. Колегата Оди има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Я искам да приветствам работата на колегата Бутикофер и това, което току-що каза господин Фронквилс. на Европейския съюз се падат 8 на 100 от населението. На света 5% от публичните разходи, 23% от световното БВП. Как може да направим така, че всичките публични разходи да се включат в цялата верига и да бъдат взети предвид? Освен пазара, който може да е проблем, трябва да търсим и решенията. Според нас те се крият в социалната економика. Доминик Штросканс, Питер Мандерсън, винаги са считали за ултралиберали. А сега, ако видим промишлената економика, не само защото е модерно в Франция, е хубаво да се види производството на земеделие. Да, е, все още сме под шока на отказа на комисията да вземе е, решение за достъпа на е, двама големи производители. Единият предимно производител, другия производител и доставчик. Това е случай Шнайдер, който все още е, е в съда и чака решение. Ето един такъв отказ, една такава нерешителност наистина разколепава гражданите. Политическата нестабилност е, наистина е, трябва да бъде прекратена. Необходими са ни определени е, правила, определени норми, но не бива да ги променяме непрекъснато и не бива да създаваме допълнителни трудности. Най-сетне трябва да спрем. И освен това, стабилността на нашата парична единица, на нашата валута това е изключително важен момент. Не ни е необходимо твърде силно евро, но о, стабилна парична политика. 2006, 2007 2009, Трише казваше, че има много изследвания, които говорят за 0,5 пункта. После е, започна кризата и 12-13 до 2016 година ние очевидно ще се борим с е, е, кризата и ще искаме да излезем от нея. Така че трябва да мислим за това как да свържем нещата и с е, е, търговията на пазара и с валутната политика. Е, господин Ейлер, скъпи колеги, ще направя някои предложения за допълване на текста и е, някои по-общи коментари. Не бива да така, изпадаме в състояние на еуфория и е, да говорим единствено за, да кажем, грешки или само за успехи и така нататък. Както и в Китай, така и в САЩ, така и при нас в миналите десетилетия имаше успехи. И когато говорите обаче за инвестиции, за образователен ценз, за квалификация и така нататък, за недостатъчна желание за инвестиране в научните изследвания и освен това капиталовите разходи. В никакъв случай не бива да забравяме и този елемент. По всички тези показатели изоставаме в сравнение с големите играчи. Така че при всичките тези пет показателя трябва да променим нещо. Възможностите на Европейския съюз действително от гледна точка на бюджета са ограничени, но точно за това ние в този доклад се съсредоточаваме върху нашите действия. Програмата Европа 2020 е важна, естествено. Е, ние не желаем да си поставяме твърде амбициозни и непостижими цели, но при всички положения не бива да отстъпваме от тези, които вече сме определили. Комисията ще трябва все пак да понамали малко темпа в е, е, така, усилията си за регулиране и регламентиране. Е, същото се отнася естествено и за нас. Ние в този парламент, е, от друга страна, не можахме да се разберем, е, че промишлеността се състои и от големи предприятия, и от малки и средни предприятия. Когато днес говорим за промишленост, ние обикновено говорим единствено за малките и средните предприятия, но ако потърсим производството, именно тези продукти, които са успех за Европа, ще видите, че те са при големите предприятия. Онези, които успяха с годините да направят едни големи производствени и търговски конгломерати. Така че не бива да мислим единствено само за малки и средни предприятия. Чисто статистически ние продължаваме да правим това разграничение малки и средни предприятия и едра промишленост, голяма промишленост. Не, това трябва да, е, да бъде преустановено, защото промишлеността включва и двата елемента. Е, нашата колега Хъпнев има думата. Благодаря. Мнозина споменаха конкурентна способността и как да се повиши тя. Говорихме за развитието на промишлеността, но според мен трябва да анализираме сегашното положение. Трябва да сме наясно кои отрасли са вторични, кои са приоритетни в някои отрасли може да се откажем от развойната дейност, просто да внасяме продукти и да поставим акцента върху други, които ни носят възможности за по-голяма конкурентна способност. Ние се потъпваме по гърба и си казваме колко сме доволни, но произвеждаме огром куп нормативни актове, които просто сриват бизнеса. Това е проблема. Не винаги мерките ни са добри за бизнес. Много често е точно обратното. Нормативната уредба, която преме води до преместване на почности на други страни. На думи се казва, че искаме да защитим промишлеността, но на практика имаме изтичане на промишленост към други страни. И още нещо – земята. Губим и самата земя. Затварят не само фабриките, а и парцелите, където са съществували, също сменят собственика си. Искам да подчертая новите технологии и иновациите. Бе проведена наскоро в Польша една конференция за инженери. Дойдоха участници, които говориха за енергия, произведена от магмата, от център на Земята. Това е направо нещо нечувано за нас. Ние трябва да инвестираме абсолютно всичко в иновациите, защото иначе просто ще изчезнем. Комисията. Комисията иска да поздрави господин Бутикофер за балансирания и интересен за четене доклад. В него докладчика много добре е отразил посланието, което предаде комисията и което бе възприето от европейските граждани, а именно възнощта на промишлеността. Нещо, което някакси е известно време бе останало на заден план. Смятаме, че сега разполагаме с необходимото да тръгнем към реиндустриализация, процес, който е необходим, за да оцелеем за да пребъде Европейския съюз и в бъдеще. Искам да се спра на следните елементи. На първо място последователността в нормотворческата дейност и политиката. Тази последователност е нещо, което трябва да се подсили в бъдеще, за да се подобри резултатността на нашите усилия. Тук имам предвид хоризонтална последователност, по-добра последователност между отделните политики на комисията. Това е въпрос, който не получи достатъчно внимание в миналото. Разработихме съответните инструменти, за да се подобре положението. като оценки на общите разходи, проверки на годността и така нататък. На второ място, енергийните разходи. Трябва да запазим своята конкурентна способност. За тази цел трябва да вземем предвид и енергетиката, енергията. Тук има нов развой на събитията, цената на енергията не е от полза за реиндустриализацията на Европа. Трябва да задълбочим процеса на ресурсно ефективно производство и енергийна ефективност, както в производството, така и за граждански цели, гражданско строителство, като строителен фонд и така нататък. И на следващо място много важен за мен въпрос. Uh, въздействието на кризата върху Европейския съюз. Установихме редица проблеми, например на финансовите пазари, съвсем различни са финансовите условия трябва да видим какво се случва и на вътрешния пазар. Да се опитаме да разберем защо ни отнема толкова дълго време да възстановим економиката си в САЩ. Създадени за последните две години около 3000 работни места в производство, а ние губим работни места в промишлеността. Трябва да видим на какво се дължи това. И тук ще трябва да се предприемат и бъдещи действия. Още веднъж искам да благодаря на докладчика за чудесния доклад. Bene, la parola per la conclusione del dibattito al collega Coffer, Prego. Господин Бутикофер за заключително изказване. Колеги и auch beim Vertreter der Kommission für ihre Kommentare. Благодаря на колегите за техните коментари. Сигурен съм. Изправени сме пред една много важна и интересна дискусия. Най-важното за мен е да намерим общ европейски път. Не за това, че имаме компетенция да създаваме закони. По-важното е да създадем едно общо разбиране за индустрията. В противен случай законодателството ни ще е разпокъсано. Говорим за съгласуваност и това е основното. На хоризонтално равнище и на равнище на различните институции, които вземат решение. Пътя трябва да е един и същ. Това е необходимо, защото светът няма да ни чака. Няма да ни чака, докато Европа е решила вътрешните си проблеми. Когато погледнем Китай, Корея, Япония, Штатите, там има много сериозни усилия, които се подлагат за модернизиране на промишлеността. И не се създават просто малки и краткосрачни програми. Програмите са широкомащабни. В Япония хората са принудени да създават такива програми. Там фокусът е енергийната ефективност и енергоспестяването. Въпрос, коментар от залата без микрофон. Господин Елер, вие много си опростявате проблемите. Аз съм се занимавал в дълбочина с тези въпроси. И мисля, че е много ясно как се развива японската индустрия. Предизвикателствата са огромни, правителството действа решително. Опита от нашите конкуренти не би трябвало да се е, недооценява. Това никога не е било продуктивно. Значи съвсем ясен искам да съм целта, която си поставя комисията, е положителна, а именно да увеличим с 20% частта, частта е, на, т.е. Да, да увеличим производството. За, за постигане на тази амбициозна цел трябва да положим много, много усилия. Много колеги казаха, че би трябвало да намалим конкуренцията, конкуренцията в рамките на Европейския съюз. Не го разбрах. Какво искаме? Какво е посланието да задълбочим? Да намалим конкуренцията във вътрешния пазар. Това не би било разумно. Не го разбрах. Сега за грешките ни от миналото. Аз не съм правил изчерпателен анализ на кризата, признавам. Но признавам следното. Добре, направили сме грешки, но трябва да се получим от тях. Според индекса за иновациите на Bloomberg, в топ 10, 10 страни, 6 от тях са с държави членки на Европейския съюз. Какво означава това? В Европейския съюз имаме силни страни и на тях трябва да стъпим. Мисля, че би било погрешно да се откажем от всичко, което сме постигнали до момента. Нека погледнем кои са нашите силни страни, кои, къде имаме успех. Ето Швеция, Дания, Финландия, Австрия, Германия. Това са страните, които заемат първите места в класацията. И това е част на европейската индустриална политика – да не се крием зад една обща концепция. Нека видим кои са силните страни, кои са силните държави и техния пример да последваме. Госпожо председател, мога да спра до тук, защото разбирам, вие ми давате знак, че трябва да приключа. Ако продължа обаче, ще заема прекалено голямо, прекалено много време на тези колеги, които не успях да отговоря. За това сте вие виновна. А, така ще приключа. Ми скужа я. Добре. И аз искам да се свиня на колегите, че господин Бутикофер не успя да отговори на всички, Колегите ще могат да изразят мнението си чрез е, измененията, които могат да внесат до петък, 19 юли, 12 часа по обед. А сега, проект от доклада за 2000, проект бюджета за 2014 година. Отново господин Бутиков, е съвсем бързичко, ако обичате. Пак съм аз, колеги. Става дума за бюджета за едната година. Комисията предложи проекта бюджет на 26 юни. Предложените разходи отразяват и разхода по новата многогодишна финансова рамка и отделните програми с корекциите от март тази година. Общо взето новия бюджет за следващата година носи ежегодно намаляване на бюджетните кредити за поети ангажименти по всички сектори, всички глави, с изключение на едно А. Трябва да се отбележи обаче, че увеличението по перо 1А е компенсирано от е поето от големи инфраструктурни проекти и програмата Свързана Европа. В останалата част от тази глава, като изключим трите основни инфраструктурни проекти и програмата Свързана Европа, отново има намаление на средствата ежегодно с повече от 1 милиард евро – Та ако мога да се присъединя към казаното от колеги относно важността на иновациите, бюджета за следващата година не разпределя правилно паричните средства. Комисията поставя акцент върху младеща, безработицата на младежите, с по-активни мерки през първите две години, подобряване на достъпа е, на малки и средни предприятия до кредитиране. Бюджета е сложен, не само защото има разминаване между главите спрямо предишни години, добавени са нови глави, не са уредени всички подробности свързани с нови пера. Има нужда от допълнителни разяснения. Мисля, че трябва да поискаме от комисията във възможно най-кратък срок да представи по-детайлно предложение, в което са определени по-точно отделните бюджетни пера. Например, не е възможно сега, въз основата на цифрите, с които разполагаме, да определим колко пари ще бъдат разпределени за инициативи по линия на програмата 2020 година, Хоризонт 2020 година. Плащанията, плащанията през изминалите две години Трудно е да се достигне приемливо ниво на бюджетните кредити за извършване на плащания, което застражава доброто финансово управление на европейския бюджет. Следва да изразим своите очаквания, че допълнителните кредити за плащания ще бъдат, за 2013 година ще бъдат е, разрешени, одобрени изцяло. плащаните за 2014 година ще са нивото 2012, което може би няма да е достатъчно. Искам да направя предложение по няколко въпроса. На първо място, ако съвета предложи повече съкръщения, все още не знаем какво ще стане? Корепер ще се произнесе на 18 юли с писмена процедура. Гласуването в съвета ще е на съвета ЕКОФИН на 25 юли. Ако съвета предложи повече съкрещения, предлагам да се възстанови най-малкото предложението на комисията за бюджетни кредити по перата от глава 1а, свързани с ресора на нашата комисия. На второ място предлагам да се увеличи по-активното отпускане на средства в началото за Хоризонт 2020. Има подобна интензификация на плащанията в началото на програмата, но тя не е достатъчна за да се преодолее разликата между предишните цифри и предвижданите очаквани разходи за следващата година. Също, що се отнася до Косме, нейният бюджет е урязан с 20 на 100. Смерките, които се предлагат сега, намалението ще е наполовина, 10% само, но според нас и това не е достатъчно. Затова предлагам да се отпуснат допълнителни средства. Програмата за малък и среден бизнес 2,7 милиарда са заделени за 7 годишен период. Тук трябва да има ясно бюджетно перо. Трябва ясно да бъде обособена тази програма в бюджета. Европа на интелигентната енергия. Тук имахме спестявания в предходните години и тъй като програмата е много хубава, мисля, че и тя трябва да залегне като отделно перо в бюджета. Това предлагам аз. А, що се отнася до пилотните проекти и мерки, няколко колеги предложиха общо 7 предложения. За съжаление, комисията не успя да представи становище по тези предложения все още. Очаква се становището да пристигне утре. Тъй като при нас е практика да изчакваме становище на комисията, сега не мога да кажа е, кои предложения на колегите да бъдат предложени, да бъдат одобрени, подкрепени от нашата комисия. Колегата Рюбих. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Бютикофер. Това наистина е сложна програма. Ако погледнете бюджетната рамка за периода 2007-2013 и я сравните с периода 2014-2020, ще видите, че съветът е съкратил с 3,4% е, средствата е, на европейско равнище в рамките на е, стратегията 2020 съкръщенията са големи. Питам се защо всъщност не се реагира е, по-активно на тези економии. Особено по отношение на Хоризонт 2020 е, съкръщенията са много солидни, е, а ние знаем, че разходите ще нараснат. Ще има допълнителни плащания, които не могат да бъдат измегнати. Говорихме вече и за програмата за малките и средните предприятия, която преди това беше дотирана с около 3 милиарда, а сега падаме на 2 милиарда. Наистина трябва да се потърси един позитивен, положителен подход за да запълним е, липсващите средства, особено е, по отношение на малките и средните предприятия. Една инициатива връзка с е, управлението на риска, с така, свързването на различните инструменти и възможности от структурните фондове и от кохезионните фондове и от средствата на Европейската инвестиционна банка около 10 милиарда могат да се отделят някакви средства, така че поне 1 милиард повече да се отпусне за кредитите за малките и средните предприятия, от които очакваме действително голям напредък. Е, може е, само благодарение на този 1 милиард да се постигне е, нарастване на е, така, е, финансовите резултати за малките и средните предприятия от около 100 милиарда, което е, наистина е от огромна полза за този вид предприятия. Е, ще могат да се дават е, гаранции на предприятията в размер на 10 000 милиона евро. Е, това е един много обещаващ е, инструмент и струва ми се, че си струва да помислим за това. Е, в центъра на вниманието трябва да стоят е, естествено и възможностите за финансиране на експорта, защото Обикновено там е слабото място на малките и средните предприятия. Те не разполагат с достатъчно собствен капитал, за да могат да финансират експорта си. Мисля, че можем да се доверим на нашия докладчик, естествено, но струва ми се, че тези суми, които са предвидени тук по отношение на на кооперирането е, не са е, достатъчни. Е, твърде скромно е заложена летвата. Естествено, темата, както казах, е много сложна и комплексна. Благодаря. Господин Елар има думата сега. Хубаво е, че можем макар и накратко да обсъдим тези въпроси, госпожо председател. И това е, така да се каже, подготовка за дискусията по Хоризонт 2020. Нека първо да си кажем няколко думи за цифрите, за да бъдем обективни. Да, комисията е разпространила този документ с съответните цифри. 20% представете си остават във връзка с Хоризонт 2020. Това е становището на комисията, но очевидно става дума за някаква грешка. Ако погледнем е, ето тези споменати седем е, е, седма рамкова програма с 7,2 милиарда, ще установим веднага, че става дума за една база от 2011 година, на която са изчислени тези 7 милиарда. Но от 2007 до 2013 година е, ние е, сме изразходвали 7,78 е, милиарда, а сега всъщност ни се отпуска само 7,2 милиарда, което действително означава едно немалко намаление. 10% най-малко. Хубаво е, че е, така, попълването на е, фондовете, тъй да се каже, на средствата е, е заложена в доклада. До този момент обаче ние не сме имали такъв подход е, и някакъв е, подобен механизъм е, при предишните финансови перспективи. Именно по отношение на иновациите, на научните изследвания е много важно. Така че, когато говорим за Хоризонт 2020, трябва да внимаваме много нещата да не излязат от рамката на флексибилизацията, на гъвкавото развитие. И когато говорим за, така да се каже, увеличаване на средствата, за попълване на липсващите средства, именно по отношение на кризата ще кажа, че през следващите две години на всяка цена би трябвало да си подсигурим достатъчно средства. Има ли недостиг на средства, заложен предварително в финансовата перспектива, ще преживеем доста големи трудности и никога няма да се справим с изоставащата конкурентоспособност на Европа. И бюджета тук в който обсъждаме в парламента, на всяка цена би трябвало да включи и тези 4 милиарда, които в никакъв случай не бива да се отнемат на Еразъм. Съветът всъщност много често, когато става дума за приходи по отношение на тези програми, някакси ги включва уж в общия бюджет. Това е просто е, гротескно, това е, така да се каже, карикатура на е, съставянето на е, финансовата перспектива. Тези е, средства би трябвало да се включат е, и в е, и да има възвръщаемост е, в посока Хоризонт 2020. Е, трябва е, обаче да са отделно от общия бюджет, не да влизат в общия бюджет. Е, Тоест, е, трябва да си гарантираме средствата, които е, след това идват от определени програми, отново да влязат за същите цели. Господин Бютикафер, благодаря и на господин Рюбих, и на господин Ейлер. Ние не можем сега да обърнем с главата надолу бюджета, който парламентът вече е приел. Не можем в момента да си позволим допълнителни корекции, след като вече сме се съгласили. Да. Трябва да си го кажем направо, независимо от това, че някакси така с дребни корекции се опитваме да опрем нещата и 2013 за седмата рамкова програма 7 10 милиарда за хоризонт 7,8. Добре, дори и 2 милиарда да добавим към него, пак не ни стига. И дори да включим маржа, ще стигнем, да кажем, до 25 милиона е, допълнително. И по отношение на инструмента гъвкавост е, ще е, постигнем не повече от 4,7 милиона. И както и да го погледнете, се не стига. Това е положението. Така че подкрепям онова, което колегите казаха по същество. Но въпросът, който много често сме обсъждали тук в комисията е как да намерим средствата. Естествено, ние можем да продължим да се оплакваме, но не само да се оплакваме. Би трябвало да изведем за себе си съответните политически заключения и да видим всъщност къде са резервите, откъде можем да извадим липсващите средства. Ще имам предвид вашите идеи и вашите становища така, скъпи колеги, мога само да ви напомня, че срока за измененията е 20 август, 12 часа, това е един вторник през август. И сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Становище на господин Оди А, трябва да ви кажа, че по отношение на точка 19 е, е ние малко ще отложим за следобед. Така. Господин Оди има думата. Благодаря, госпожо председател. Все още нямаме документ. Става въпрос за размера на постановище което ще представим по техническата и промишлена база. Докладът е малко специфичен, тъй като той е по член 50 от подкомисията по отбрана. Становище на парламента трябва да е готово преди заседанието на Европейския съвет който ще се проведе през декември, ще е посветен на тази тема – европейската отбрана. Та положението наистина е малко необичайно. Не става просто за доклад по собствена инициатива до Европейската комисия. Надяваме се, че ще получим законодателни проекти от комисията, а по-скоро доклад, който използваме за да представим политически идеи на парламента, които ще стигнат до държавните и правителствени ръководители, които отговарят за съответните си държави. Графика е доста натоварен. След размяната на мнения ще проведем заседание на докладчиците от политическите групи. Аз ще представя доклада за превод след това той ще бъде разгледан в самото начало на септември, гласуване в нашата комисия, края на септември, началото на октомври, гласуване в пленарна зала през ноември. Моля ви да прочетете проучването на, нашата генерална, на генералната дирекция И доколкото научих е, за сектор на отбраната, комисията ще публикува нещо на 25 юли. На отбраната се парат около 350 милиарда евро. САЩ държи грубо половината пазар, нашия дял в Европа е 20 на 100. Въпросът, който трябва да си зададем е дали търсенето в Европа е достатъчно голямо, за да захранва базата на европейската отбрана и дали този пазар е съобразен с конкуренцията, могат ли на него да навлязат иновации, с които да засилим търсенето. Да видим дали е хубаво да имаме отделен европейски орган, който отговаря за надзора на пазара. Тук трябва да привлечем заинтересованите страни, най-вече в международен план – да се запитаме дали системата на отбрана не трябва да е достъпна само за съответните групи за отбрана. Тези групи имат съответния инженерен потенциал, финансови възможности, както и възможност за създаване на финансови консорциуми – IDS, TICE, PA System, Mechanica са част от тези групи. Те разполагат с мрежа от подизпълнители, сътрудничат с МСП-та, значи тук се включват електронни ракети, космоса и така нататък. И в заключение, госпожо председател, по-настоящем е ясно, че с Лисабонския договор има сравнителна солидарност между държавите членки, що се отнася до отбраната на европейската територия. Това е по член 5 военна солидарност и договора за НАТО. Историята сочи, че винаги, когато има воинствени нации, които завладяват дадена територия, отбраната този сектор се превръща в ключов. И така днес трябва да видим как ще се организираме, по какъв начин ще организираме нашето пространство за отбрана и защита. Как можем да направим така, че да сме най-добре в света, особено що се отнася до научни технологии, които са необходими за сигурността но също и за материали с двойно предназначение, които могат да се използват и от цивилния сектор. На следващото място, финансирането. Днес е ясно, че що се отнася до политическите споразумения, които се изключиха за новогодишната финансова рамка, не можем да постигнем напредък. При все това имам политическо споразумение за клауза за преразглеждане през 2016 година. Ако осигурим мнозинство по въпроса, хубаво би било да направим така, че въпросът да се обсъди преди преговорите за 2014 година. След това ще има нова комисия, нов съвет, може би Великобритания ще напуснат Европейския съюз. Те са голям играч. Има и още нещо, което трябва да вземем предвид. Да видим дали цялата идея за промишлена база на отбраната се подкрепя с мнозинство. Имаме национални бюджети, които са ограничени. Та трябва да помислим доколко можем да обединим усилията си, е, за да стане Европа най-добра в научен, технически план, в сферата на отбраната. Това са области, които трябва да се проучат. Интересуваме какво ще кажат колегите. Чисто военните, отбранителните аспекти ще се разгледат в комисията по отбрана, а нашата комисия ще се занимае основно с това, което вече изложих, а именно научно-развойната дейност, промишлените аспекти и до по-малка степен енергетиката. Благодаря. Господин Дерек има думата. Благодаря. Моето мнение е следното. Трябва да дефинираме ясно целта. Може би е възможно да се създаде обща система на отбранителна промишленост. Но все още сме много далеч от реализирането на тази идея. Националните системи са защитени по националното законодателство. Поради тази причина те са херматически затворени. Всяка страна си има една непробиваема за другите система. На следващо място нашето наследство, отбранителната промишленост от двата бивши лагера. Значи Варшавския договор от една страна и от другата страна съвсем друга реалност. Е, поради това все още остават много различия, както в сферата на технологиите, така и в сферата на приложимите стандарти. Е, ето защо, особено що се отнася до стандартите, се нуждаем от сътрудничество. Да вземем предвид въоръжението. Трябва да сближим законодателството си. Това е много сериозен въпрос, както доставката на... Имам предвид доставката на въоръжение. И така, тук трябва да имаме общи стандарти. Както по всяка една тема, винаги ще има различни мнения – Много полезно би било, според мен, да създадем синергия, пресечни точки. От тези 350 милиарда нашия дял е 20 на 100, което само по себе си е добра изходна позиция. Хубав е този дял и в авиацията, и в отбраната, в танковете и други бронирани транспортни средства. Този въпрос би следвало да бъде обсъден по-подробно. Ако не се лъжа, утре има предведена среща на докладчите в Сянка. Така че след това заседание ще получим повече информация. Господин Бутикофер. Благодаря. Мисля, че това е важен доклад по, по собствена инициатива, това, което пише господин Галер. Но трябва да призная, аз не зная нищо от господин Калер. Не зная на къде се е запътил. И Разбрах, утре ще има заседание на докладчиците в Сянка. Но добре, но на базата на какви текстове ще се състоят разискванията? Това е обаче важна тема, защото проблемите са много стари. Дефицитите при способностите нещата свързани с НАТО са познати от времето на войната в Косово от 14 години. Видя се, видяха се какви са дефицитите и при операцията в Либия. Трудностите са свързани главно с факта, че държавите членки са хванати от анахронизъм, е, корупция, свръхкапацитет и прекалено национализиране на перспективите. Парите не са проблем. Парите, дава се, дават се много пари за този сектор и те можеха да се използват много по-ефективно, ако перспективите бяха по-различни. За съжаление, аз не виждам в краткосрочна перспектива как нещата могат да се променят. Има 300 предложения от страна на военната промишленост, а се са се приели само 11. Значи липсва политическа воля. Не знае дали трябва да сме толкова радикални и да кажем, че трябва да премахнем член 346, който член гарантира на държавите членка прерогатив върху темата национална сигурност. Европа никога няма да успее да създаде ефикасна политика в тази област, ако нещата продължат по този начин. Затова аз подкрепям това, което предлага колегата Галар. Ако искаме да действаме разумно, не би трябвало да позаглаждаме тук и там тромавите процедури, би трябвало да създадем един документ, който обрисува един съвсем нов хоризонт. Господин Тоженовски. Благодаря. Благодаря на господин Оди. Аз го подкрепям. Аз бях аз съм бил министър на отбраната и зная колко е сложна тази индустрия. Това не е отворен пазар. Колегите казаха, това е един много специален пазар. Именно и поради националните процедури, които го определят. От друга страна, економическият потенциал е огромен. да намерим тук разумен път. Това е много трудно. И мисля, че държавите членки са на, на много разнообразни мнения, имат различни изходни точки. Обеден съм, че този обмен на мнение е много важен. И трябва да намерим отговор на въпроса как да продължим по-нататък наука, развитие, изследвания, добре. Тук е, трябва да заложим технологиите, новите технологии могат да осъществят връзката ни към този пазар. Преди две години говорихме по тази тема с господин Оди. Виждам, че и сегашната дискусия е трудна, но се надявам да стигнем до положителен резултат. Господин Елер, наистина как да третираме тази тема? Господин Галар се опитва да е продуктивен. Мисля, че трябва да продължим от там, откъдето стигнах, докъдето стигнахме преди, в миналото. Имаше доклад на господин Зелер за, гражданско, за гражданската готовност. Аз бях също докладчик по политиката на отбраната. И имаше в този доклад глава за индустриалната политика. Виждаме обаче определени транснационални прилики, а именно правеше се винаги препратка към европейските средства, които биха могли да решат националните дилеми. Но Европейския съюз няма тук компетенции. Нещата се въртят в затворен кръг. Значи, въпросът е дали ще се споразумеем по завършването на вътрешния пазар. Това е едната тема. Втората тема, според мен, е свързана с европейските, а не с националните способности. Тогава тук в парламента може да говорим за общата политика за отбраната, може да взимаме общи решения, може да правим общи дефиниции на отбраната. И тук и мисля за комуникацията, за интеграцията. Това са все въпроси, които са свързани от една страна с оперативната съвместимост, това, т.е. това са политически отсветени въпроси, от друга страна става дума за създаването на един вътрешен пазар в тази именно област. С други думи, структурата е важна. Ако тръгнем по този път, ще може да взимаме истински решения. В противен случай съществува опасността да сме зависими от национални средства, които в крайна сметка не съществуват в такива мащаби и които в крайна сметка не отговаря на, на постигнатите заключения до момента от Европейския парламент. Господин Оди има думата. Извинявам се. Събравихме комисията. Комисията има думата. Ако има представител обаче, има представител. Добре. Съвсем накратко. Подвещавам това, което бе казано по отношение на съобщението на комисията. Това съобщение ще бъде прието на 24 или на 25 юли. Този документ ще бъде обсъден на неформалната среща на министрите в Вилнюс. И да ви насоча вниманието към втория доклад на външната служба. Той ще бъде публикуван в края на септември, началото на октомври. Там става дума за военните способности и военната индустрия. Тези документи ще дадат принос, ще, техните заключения ще бъдат отразени и обсъдени на съвета през декември. Господин Оди, благодаря. Благодаря. Вижте се колко сложна е темата. Това сочи нашата дискусия до момента. Мисля, че трябва да отговорим на предизвикателствата на 21 век. Правилно е, че когато става дума за военната индустрия, вероятно трябва да се отделим от националния подход. но държавите членки трябва в крайна сметка да решат дали тяхната отбрана трябва да стане, искат да стане по-европейска. ще има изменения. Те ще се вля... влеят в общото послание, а това послание трябва да отиде до държавните и правителствени ръководители. След това знаем, че ще има европейски избори. Тогава гражданите ще могат да покажат какъв вид отбрана и сигурност искат, а именно чрез своето гласуване. трябва да вземем предвид промените, които са се случили. Знаем, че сме в момента в преходен период. Не може да оставаме с заключението от 2013-2014 година. Трябва да погледнем и по-нататък. Естествено, въпросът за Обединеното кралство е много важен а, въпросът за напускането на е, Обединеното кралство на Европейския съюз е ключов. Е, трябва да мислим за тези перспективи. Сега за член 346. Не зная дали може да променим състоянието. Ние не сме федерация, ние сме съюз от държави и то суверени държави. Държавите могат да национализират определени компании, определена индустрия. Държавите могат да излязат от Съюза. По-скоро тук става дума за по-общ въпрос, а именно за общата концепция на безопасност и сигурност. Къде да бъдат поставени акцентите? Каква да е общата европейска концепция? Няма да има документи за заседанието на докладчиците в Сянка. Ще има обмен на мнение. Аз ще започна да събирам документи, след което ще, изпращам проектодоклад... ще изпратя проекто доклада за превод и ще видим докъде ще стигнем с колегите, с господин Кала, Галер. Благодаря. Благодаря и на господин Оди. До 2 септември е срока за подаване на изменение. Господин Галер, имам техническо предложение. Търпението на преводачите не е безгранично, но въпреки това ще споделя своето предложение. Значи, обмена на мнение за Хоризонт 2020, нека да го прехвърлим, да го отложим за септември. Тогава ще имаме повече информации, защото става дума в крайна, за, в край, в края, в крайна дума става за крайна сметка става дума за преговори от година, година и половина. Не може да се справим само за 5 минути. Не, че не искаме, просто технически не е възможно да ви дам цялата тази информация. Добре. Госпожа Мадорела иска да вземе думата. Това е разумно. Нека отложим това, тази дискусия за септември. Госп... Да, аз нямам против. Просто исках да напомня, че днес може да работим по-бързо. Така или иначе ще има обмен на мнение в комисията и гласуване през септември. Аз съм доволна от предложението. Да, но няма да говорим, значи, днес. Ще обсъдим ситуацията с секретарията. В момента не може да говорим по този въпрос. Сега, аз направих грешка и искам да я поправя. Не става дума за 2 септември, за срока за подаване на изменение. Не, на 2 септември ще има обмен на мнение. А крайният срок не е ясен, не е заложен. И сега за координаторите. Имахме среща вчера, споразумяхме се по отношение на делегираните актове решихме, когато седем члена от две политически групи имат възражение, тогава то да бъде обсъдено в рамките на дневния ред или от, коригира, от е, координаторите или на общо заседание, а резултатите ще бъдат писменно публикувани. Резултатите от обсъждането. И на второ място, програмата Коперник ще има писмено становище по нея. Ако няма допълнителни, допълнителни изказвания, при, закривам заседанието. Ще продължим в 3 часа. Госпожа Крош ще ни гостува тогава.